So, ladies and gentlemen, let us begin our session. Дами и господа, нека да започнем заседанието. Предстои ни много работа. Трябва да спазя графика. You have interpretation available. Има превод за тези, които искат на 17 канал. 25. Excuse me. Okay. 25. So, for those following in Ukrainian 25. слушащите украински 25 канал. So, Mr. Speaker, Groisman. Господин председател Кройсман, господин заместник председател на Върховната Рада, ръководители на политическите групи в Радата, членове на Радата, членове на Европейския парламент, дами и господа. За мен е огромно удоволствие да ви кажа добре дошли. Това не е официалното откриване. Това е един брифинг, който ще ви даде информация за доклада за оценка на нуждите. Най-вероятно сте получили копие от този документ. Всъщност не сте, но ще го получите малко по-късно. Той е на английски и на украински. Тогава официално ще представим документа на председателя Кройсман и на председателя Шулц. Информацията, която ще подам сега, бе е, подадена вчера частно и предварително на председателя, на заместник-председателя и на ръководителите на парламентарни групи те ще видят, че нищо много няма да кажа. Ще кажа това, което казах вчера на тях, но така или иначе е хубаво всички да чуете тази информация едновременно. И така започвам с първия слайд. Не знам дали се чете. Искам да кажа като обща информация. Споразумението за асоцииране между Украина и Европейския съюз бе ратифицирано едновременно от Европейския парламент и Върховната Рада на 16 септември 2014 година. Този знак на солидарност е нещо изключително. Не се е случвало преди Европейският парламент и парламент на държава, която подписва споразумение за асоцииране, да направят такъв жест една към друга. Смятам, че това е сигнал от самото начало за качеството на специалните отношения между Европейския парламент и Върховната Рада. след групата за подкрепа на демокрацията и наблюдение на изборите на Европейския парламент, Украина бе избрана като страна от приоритетните държави за изграждане на капацитет и диалог. Господин Андрей Пленкович води тази мисия за наблюдение при предишните ви парламентарни избори от името на Европейския парламент. След всеки такива избори, мисиите за наблюдение излизат с препоръки. Но, освен това, като че ли няма система за последващи действия. В случая с Украина, решението беше да има последващи действия, като Украина и отношенията с Върховната Рада бъдат определени като приоритетни отношения за Европейския парламент. Това доведе на 3 юли миналата година в Киев до подписването на меморандум за разбирателство между председателят Шулц от името на Европейския парламент и председателят Кройсман от името на Върховната Рада. Това от своя страна пък доведе до назначаването на мисия за оценка на нуждите – тази мисия се създаде между Европейския парламент и Украинския парламент, като идеята беше къде може да се даде подкрепа на парламента, за да се укрепи той като една ефикасна демократична институция. За мен бе огромна чест да бъда номиниран и от двете страни, подписали меморандума, като ръководител на тази мисия за оценка на нуждите от името на двете институции. Нека кажа няколко думи за методологията и работата, която извършихме. През септември 2016 година посетих страната, за да събера информация. Срещнах се с различни ключови лица, като председателя, заместник председателя, депутати и така нататък, за да разбера как виждате вие тази мисия, с какво трябва да се занимава тя. Тогава насетне сме имали 6 посещения. Те са били неколко, крат, неколко дневни. Работихме и в Брюксел, и в Страсбург по тази мисия. Не само по време на посещенията в Киев. Над 100 срещи имахме в Киев и много хора ни помогнаха за тези срещи, изборни лица, назначени служители, граждански организации, международни партньорски организации. Искам към всички, от, към всички тях да изразя нашата благодарност и уважение. Раздавахме една анкетна карта, която разпратихме на различните секретариати на комисиите, по които можеше да се дадат идеи за това какво можем да направим. Накрая набелязахме седем сфери, които според нас са основни за задвижване на реформите. Нека ви кажа какви са нашите идеи около тези а, лостове за промяна. Направихме и общ преглед на литературата. Много неща са изписани, много книги, извинете, са изписани за Върховната Рада от много експерти, включително много политолози или НПО в самата Украина. И всички тези идеи, които идват от книгите, са включени в общия ни подход. Що се отнася до методологията, ако трябва да опиша нашата работа, мисията ни беше като една огромна гъба, която засмука цялата информация, която поемахме от всички. След което изтискахме тази гъба, за да видим каква мъдрост може да изтече от нея. Ето така работихме. Следващия слайд, ако обичате за да ви обясня какво ще се случва. Тук на не. нека да опиша контекста. Основните принципи в тази мисия бяха да кажем, че бъдещето на Украина зависи в огромна степен от това как ще бъдат изградени институциите. Истината е, че в политиката, където и да е, дори в този парламент, има много силни личности, и като погледна пред себе си, тук е пълно с силни личности от Украинския парламент. Но в голяма част от бившите членки на СССР имаме силни личности и слаби институции. И основното послание към всички тук е институции, институции, институции. Изграждане на силни, независими, модерни, институции, които да трансформират Украина, за да може тя да се справи с многото предизвикателство. И тъй като ще изграждаме институции, къде по-добре да започнем, отколкото от демократично избрания парламент, и с кого да започнем, Ми разбира се, с наместниците на хората. Ето това е философията на нашия доклад. Седемте лофта за промени, които накратко ще спомена, пред вас са законодателния капацитет и законодателния процес. Парламентите законотворчестват. Много време отделяме и по принцип отделихме, за да видим как работят процесите при вас. Парламентите носят отговорност за контрол върху изпълнителната власт. Във вашият случай имаме президентска република и парламентарна република, съчетани, така че е сложен този процес, но това е важна роля на парламент. Парламентът също така трябва да се отчита пред гражданите. Затова откритостта и прозрачността и отчетността пред гражданите са един от лостовете. При подписването на споразумението за асоцииране поехте отговорността да изготвяте закони, там където това е необходимо, които отговарят на европейската правна уредба. Истината е, че политическата система има нужда и от модерна администрация, която да помага, за да може тя да работи оптимално. А за това се вгледахме внимателно и в административния капацитет. Както разгледахме и диалога между коалиции и опозиция в рамките на Върховната Рада. В вашата система много от политическите партии са нови, е, защото при всеки избори сформират нови коалиции за влизане в парламента. Т.е. има някои хора, които преминават от един мандат в друг, 54% обаче са нови депутати. Как се изгражда консенсус в една система, която е толкова променлива? Смятаме, че има системи и методи, които биха могли да помогнат. И седмият лост за промяна е етиката и поведенческия кодекс. И така, когато изчетете този доклад, е, седемте глави, ще видите, че съдържат 52 препоръки. Аз ще спомена 20 от тях пред вас днес, не защото другите са маловажни, а защото иначе ще се наложи до 10 часа тази вечер да говоря. Затова, нека да ви кажа най-общо и се надявам да изчетете цялото меню ако мога така да се изразя. 20 примера за някои от промените, които препоръчваме. Първия лост – законодателен капацитет, законодателен процес в вашия парламент. Първото, което казваме е, че смятаме, че вашият парламент и вашето правителство и президентската администрация трябва да работят заедно за да може да се обхване целият закон, целият живот на едно законодателство, от зараждането до прилагането. Много нещата, които се правят, са закъснели и без парламентарен контрол. Част от това се дължи на факта, че самият процес работи по определен начин. Нещата няма да се променят, ако не работите заедно като институции, за да има такава промяна. За това смятаме, че е необходимо да се работи по цялостното качество на законодателството. Не казвам нещо ново, правили сте го и в миналото. Но сега като че ли не се прави. Преди да се подадат към парламента важни законодателни актове, е хубаво първо да има дебат – дебат на нещо като бяла книга, нещо като книга с идеите, която да казва това са целите, това са инструментите, които смятаме да използваме, това са разходите, това е въздействието, което очакваме. И това да бъде представено на парламента, пред комисиите на парламента, в пленарната зала на парламента и да се излезе с резолюция. Парламента да каже харесва ни това или онова, или имаме други предложения. И, и да включите а, гражданското общество, експертите, независимо каква е сферата, образование, земеделие и така нататък. И по този начин можете да се превърнете в един е, животрептящ парламент. Your... Е, защото работите за Украина, работите за вашите граждани, за хората, които представлявате. Това не е нещо много сложно, не откриваме топлата вода, но трябва да започнат да работи за украинците в Украина. Следващия слайд. Една от сферите, и онези от вас, с които вече говорихме, няма да се изненадат, Една от сферите, която различава вашия парламент, е използването на частна инициатива на депутатите. Правото да се... на, на, на законодателна инициатива. В много парламенти има такава законодателна инициатива на отделни депутати. Това, което прави обаче вашия парламент различен от другите, където има такова право, е, че във вашия случай има огромно законодателство, което идва или се е появило така. След първата година от вашия мандат сте имали 2500 законодателни предложения, от които 2000 са от отделни депутати. Когато говорим с председателите на комисии, те ни казват, не може да се справим с обема, толкова много идват. След това говорим с правните служби на парламента. Те казват, правим всичко възможно, за да изглеждат добре и да са добре записани, но те са прекалено много, т.е. стресът е голям. Някои дори го нарекоха законодателен спам, като спама, който човек получава по почтата. Ние започнахме да го наричаме законодателно цунами, защото просто потъваше парламента под тежеста на огромното количество нормативни документи. Разгледахме данните, защото това, това е статистика от вашия парламент. Та когато гледахме статистиката, установихме, че същата година само 7% от предложенията всъщност са се превърнали в закони. Замислете се, ако сте на бор... в борда на директорите на едно дружество и идват менеджерите при вас и ви казват 100% усилия са положени, обаче резултата е 7%. Тогава ще зададете въпроса какво се е случило с другите 93% и дали ресурсите всъщност се използват целесообразно. Парламентът трябва малко да се отдръпне от работата и да се вгледа в процесите. Затова препоръчваме Разбира се да се запазва законодателна инициатива на депутатите, но от тези 2000 отделните парламентарни групи посредством гласуване да могат пропорционално на размера на групата, та, пропорционално на размера на групата, всеки трябва да има част от този списък и да може да се гласува по 20-те приоритета сред тези 2000 и те да минат след това пред, пред качествен контрол оценка на въздействието и добър текст, спазва ли той Конституцията, бюджетно неутрален е, отговаря ли на изискването за хармонизация с европейското законодателство. Това е записано вече във вашите правила, но като че нищо не правите по въпроса, т.е. игнорирате правилата. И след това това отива в пленарната зала и се гласува от депутатите. Ако гласувате тези 20 в една сесия, вече имате 20 повече. Това са винаги 20 могат да бъдат. Но по този начин вашите комисии с тези 20 могат да отидат към администрацията и да поискат качествен контрол, да се обърнат към други експерти, за да получат експертни мнения. След това да се обърнат към пленарната зала и да гласуват с да или не. И когато приключи гласуването, се обновява списъка с нови 20. Тоест не са само 20, а са 20 винаги. Но не са 2000 в един и същи момент и всички се давим под а, тяхната тежест. По този начин депутатите могат да гласуват, а, за да приоритизират собствените си права други парламенти постъпват по този начин. Европейски парламент не работи така, защото няма право на законодателна инициатива отделния депутат, но други европейски парламенти работят така и ние ви го препоръчваме. Следващия слайд се занимава с парламентарната работа месечно. Отново разгледахме информацията. Ние не знаехме нищо, когато пристигнахме, задавахме въпроси, събирахме информация. Това, което открихме е, че в практиката ви във вашия парламент, когато пристигнете в Киев за пленарни заседания, тогава същата седмица провеждате и заседанията по комисии. Има и много висока посещаемост. Тоест, имате седмица с заседания на комисиите. Разгледахме обаче данните за тези седмици стани на парламентарни комисии и се оказа, че заседанията не се провеждат по време на тази седмица. А у нези, които пък се срещат, няма кворум. Така че те не могат да заседават, дори и да смятат, че трябва да заседават. Резултатът е, че в тази седмица за застане на комисиите всъщност не се случва нищо, макар че тя е фиксирана като форма, нищо не се случва и всички, с които се видях, особено председатели от заети комисии, ми казаха, ми нямаме достатъчно време в комисиите, за да си свършим работата. Така че нашето предложение, имайки вашите предпочитания, ако съм в Киев, ще бъде и на пленарното стане и ще бъде стане на комисията. Така ще може да работите повече в парламента и тогава може да направите смесена седмица, седмицата за стане на комисии. Вие ще прецените колко седмици имате нужда, от колко седмици имате нужда, това са вашите потребности, вие си знаете и парламента, и конституцията. Но ако нямате достатъчно работа, за да си свърши работата добре, е добре да махнете тази седмица стане на комисиите, която всъщност не се случва, и да добавите нещо, което като организация работи добре за вас. Продължаваме с следващия слайд. Тоест, там се разглежда, разглеждат функционирането на помирителният съвет и определенето на неговият дневен наред за парламентарна дейност. Смятаме, че нямато функциониране би трябвало да бъде разгледано и да заседава при закрити пъти. Бих искал се обърна към представителите на гражданското общество. Срещнахме се с техни представители в Киев и целта на тази промяна, която предлагаме, не е да си бъдете изключени от процеса. Всеки път се публикува дневния ред и вие знаете какво ще се обсъжда. Но тъй като имах а, честа да бъда член на този парламент и на парламентарна група в тази парламент, мога да ви кажа, че част от политиката е някои заседания да се водят при закрити врати. След като това бъде обсъдено веднъж, всеки има право да знае какво предлагат, и това трябва да бъде обществено достояние. Понякога част от заседанията, ако се провеждат без закрити врати, са много скучни, но скучното може да бъде нещо положително, ако то води до качествена работа. А до какъв се стегнахме ние? Участвахме в заседание на помирителния съвет и аз бях озатечен от присъствието на цяла редица от камери. И какво се случва, когато с хашова сигурно цяла такава наредица от камери пред политиците? Ами всички знаем какво правите. Превръща, се превръща в Холивуд, всеки иска да спечели Оскара и всеки се държи така както се държи пред камера по принцип. И проблемът е, че когато се случи това, хората вече не вършат скучната работа, като се води обикновено на закрити заседания. Ето защо, може би, понякога председателите на политическите групи, заместник-председателите, председателите трябва да си оставят необходимото време да свършат и скучната част от работата, за да може системата да, да работи добре, след което всеки да има право да е, има достъп до важната информация. Що се отнася до системата на гласуване, моля следващият екран, това е много чувствителен въпрос. Бяхме много учудени от а, високият а, брой на а, кворума ви, който е от 226. Но Знаете, че ви липсват а, депутатите от а, Крим заради анексирането му и депутатите от а, Донбас, но въпреки това не сте свалили кворума. Ето защо ние смятаме, че би трябвало да обсъдите възможността за намаляване на прага за кворум, за да може да функционира добре парламент. Защото какво се случва, когато има прекалено висок праг за кворум? Знаете какво се случва, ако кворум е прекалено висок? Правил съм го аз като председател. Непрестанно проверявате дали имате необходимия брой 100, 150, 200 човеки. в момента, в който се появи 226 депутати в залата, нека да гласуваме незабавно. Не така се работи. Понякога ви трябва висок прак за кворума. Да, разбира се, ако променяте конституцията, това е жизненно важно, тъй като конституцията е много специфичен документ. За някои специфични закони също е добре да се изисква форма от 225, но за други той е ненужен. И в групата много разисквахме дали да направим тези препоръки или не. Защо? Защото кворумът е определен от Конституцията, а ние нямаме правото да преразглеждаме или да предлагаме промяна в Конституцията ви. Нашата препоръка е, ако смятате, че това е уместно, да бъде осъществена техническо изменение на Конституцията, без да се обсъжда въобще темата дали а, системата ще бъде парламентарна или президентска. Това е съвсем друга но, тема, която подлежи на много по-широк дебат. С тази промяна няма тези важни въпроси и въпроса е за децентрализацията, но ми се струва, че не е добре да обмисля тази възможност. И ще ви дам още една идея, която ще бъде показател за добра парламентарна култура. Помислете си момента, в който някое гласуване бъде спечелено, след като бъдат променени кворумите поради недостатъчен брой гласове от съответна политическа партия. Според мен това е важно, защото ще ни накара да се събудите и да ви покажа колко важно е всъщност депутатите да участват активно в системата за гласуване. И това е тази е система, която съществува в редица парламенти, в който трябва да, се, да има дисциплини в политическите партии и да се събират необходимият брой гласове. Така че ние ви препоръчваме да се замислите за тази възможност, макар да осъзнаваме опасността да изглежда, че надхвърляме мандата си, а не искаме по никакъв начин да впечатлението, че разглеждаме конституцията ви. Това е съвсем друга тема, съвсем друг дебат и ние нямаме нищо общо с него. Още един наш съвет е свързан с политическият контрол над изпълнителната власт. Това е много важна част от живота на всеки един парламент. Как осъществявате контрол върху изпълната власт? власт? Ще ви дам един пример, който е доста краен. През 1998-1999 година имаше голям спор между Европейския парламент и Европейската комисия. И без да навлизам в досадни подробности, мога да ви кажа, че основната тема беше отчетността. И в край на този спор за първи единствен път в историята си цяла една Европейска комисия беше принудена да подаде оставка. И то не защото ние бяхме против комисията или против Европа, а защото бяхме против липсата на пълна отчетност. Това е част от кръвта, като тече по вените на всеки един ефикасен парламент. Изпълняването на тази роля е много важна. Важна за гражданите, важна е за парламентарните комисии, важна е за целостта на парламента и за отделните негови членове. Ние смятаме, че Върховната рада и особено Министерският съвет, защото голяма част от протоколите идват от там, би трябвало заедно да изготвят стандартен формат и стандартен съдържание за годишния доклад на Министерския съвет пред върховната работа. Рада, синете какъв ще бъде календар за поставяне на този доклад, какво трябва да се държа той, кога е задължително присъствието на съответният министр и кога не е. Нямате нужда от присъствие на министри във всеки от вашите работни дни, но имате нужда от тях, когато се обсъждат особено важни въпроси. Важно е цялата процедура да бъде изяснена и също така смятаме, че този доклад ще бъде много добра възможност за вас да укрепите ролята си на контролиращ орган. Включително и това, което а, министрите са планирали през миналата година, това, което са постигнали. Защото част от, тях, част от тяхната работа е постигане на конкретни резултати. За вас също. Не само да изготвяте закони, но и да видите дали те се прилагат и ако не се прилагат, защо. И дали парламента има нещо общо с причините, поради които съответният закон не се прилага на практика. Така че според нас има още какво да се направи в това отношение. По въпроса за политическият контрол смятаме, че имате прекалено много парламентарни комисии за парламент с вашия размер. Мисля, че са 28 плюс 1, ако не се лъжа. Не, мог, не можем ние да ви определяме броя на парламентарните комисии, но смятаме, че ще трябва да с по-малко на брой. Най-добре би било да има една по-плана комисия, която отговаря за едно министерство. Така, разпределението е ясно и от самото начало знаете как работите. И също така, бихме ви препоръчали Върховната Рада да се договори за подобна логика за следващия си мандат. Защо го казвам? Защото аз съм доста прагматичен политик. Сега имате е, председател и заместни председатели на парламентарните комисии и други подобни е, постове. И ако се опитате да направите промяна в системата, сега ще бъде много трудно, тъй като всички тези ваши колеги ще загубят своите си постове. Но ако появите следващият мандат, ще има консенсус за бъдещето, без да нарушавате консенсуса, който е в сила в момента. Но ви предлагаме да добавите нещо, а именно да обмислите възможността да приложите метода Дехонт. Това е името на един белгийски статистик, който вече не е сред живите, и да се използва в редица парламенти, включително и в Европейския парламент. Вчера предоставихме на всички председатели на политическите групи информационна бележка по темата, която може би ще ви обърка и вас, ще обърка всички ви, но ако имате нужда от разяснение, ще намерим кой да ви ги предостави. Нещо казано, Съгласно системата на Дехонт има, ако си представите, че има 20 парламентарни комисии и 9 делегации, т.е. общо 29 пакета, с, всеки със своята система от председател, заместник председател и тъй нататък. т.е. общо взето имате 29 по 3, това е общият брой на постовете, които са ръководни. Тоест, получава се една доста голяма торта и системата на Дефонт е системата, по която определяте колко парчета от тортата ще получи всеки. И съответно размерът на парчето от торта зависи от размера на политическата група. Ако сте по-голяма група, имате по-голямо парче, ако сте по малко група, имате по-малко парче. Но с тази система също така се определя кой точно кое парче получава и в какъв ред. В резултат на това разполагате с една система, и ако се договорите за метода за определяне и броят на комисиите, не се налага да се случи това, което се случва с, с вашите комисии в момента. Тоест, започва с... Първо започвате, определяйки, че ще има една комисия за всяко министерство. След това обаче председателите на политическите групи казват, да, ама Господин Кокс, например, настоява да има някакъв пост, да е председател на нещо или заместник председател, иначе ще си има проблеми в групите. После някой друг се обръща с а, друго такова искане и в крайна сметка, а, за да угодите на всички, създавате нова комисия и така обърквате цялата система. Ако предварително се споразумеете за броя на парламентарните комисии, за метода на определяне на, на, на ръководните постове, ще имате една нова рационална система, в която ще бъде ясно ясно кой кого контролира в министерствата и тази система наистина ще може да даде добри резултати. Така че наистина ви призоваваме да се замислите за, тази, за това предложение. И в същата тази област има още едно предложение, макар че има повече в документа ни. Трябва да се замислите за въвеждането на система, основа се на уменията парламента и ние предлагаме системата на докладчици института GI Zen в Берлин изготви проучване за начина по който протича вашата бюджетна процедура и тяхното предложение е да имате докладчик, който да договаря за бюджета. Може да се запознаете с тяхното предложение, но основната идея е да работите за подобряване на парламентарните умения. Разбира се, ще се ползвате и от уменията на специалисти и на администрацията, за да подобри собствените си умения в съответната работа. Шокиращо, че си мислехме, че приехте бюджета си 5 минути преди полунощ, в краят на декември, заради кризата, но се оказва, че вие това го правите вече от 10 години и трябва да спрете да го правите, защото това не е много отговорен начин на работа за парламентаристи по отношение на бюджета тъй като това са важни по същество политически теми. Третата глава е отворена с прозрачност и отчетност пред гражданите. Тук се радваме на напредъка, постигнат чрез инвестиции в новите технологии през последните няколко седмици. Нашите препоръки сега е да разработите средносрочна стратегия не само чрез инвестиции в ново оборудване, но с изготвяне на истинска стратегия, философия, умения и е, ясна идея как ще работите в тази област. Европейския парламент е готов да си сътрудничи с Върховната Рада по безпредседентен начин, за да ви подпомогнем и да, в разработването на такава стратегия, ако приемете нашето предложение. За целта, разбира се, ще ви трябват адекватни средства, за да може парламентът да се свързва с обществеността по по-модерен начин. А в момента не разполагате с достатъчно средства, за дарени това в бюджета ви. Ето защо много работа има в тази област. И дори да направим такава препоръка вие да кажете да, добре, много работа ще има, за да се превърне това ваше решение в реалност. Освен това, смятам, че трябва, смятаме, че трябва да се разработи една цялостна стратегия на комуникация. Какви канали на комуникация използвате, каква е стратегията за институциите. И тук а, говоря не само, не само за отделните политически групи, но за институцията, която представлява върховната Рада. Тук, например, в парламента има цяла една система на комуникация, която не е пряко свързана с политическата дейност на парламента. Но едно да се в тази система трябва да има лесна възможност с един клик да стигнете до всяка отделна политическа група и в, а, в сайта на, на политическата група да стигнете до всеки един от а, членовете на парламента. В момента тази система може би се струва като а, мечта, не и като реалност и трябва да се разгледат възможностите за осъществяването й. Може би, чрез служителите ви, които са във връзка с различните медии, трябва да ги свържете в рамките на една обща цялостна стратегия, която да отговаря на нуждите на съвременните депутати и съвременната общественост. Следващата глава е свързана с приближаването до достиженията на европейското право. Законът, с който вашето законодателство да бъде доброжено до европейското, е морално остарял, тъй като той беше прият преди асоци... споразумението за асоцииране. Така че ще трябва да го преразгледате, защото всъщност споразумението за асоцииране предоставя сближаване на отношенията между Европейския съюз и Украина сравнение с предишният етап. Глава пета е административните способности, административния капацитет. Това е изключително важен аспект. Ако искате един добре функциониращ парламент, трябва да получавате качествена подкрепа от страна на служителите ви. Разполагате с някои много добри служители, разполагате с много добри депутати, но с някои много устарели системи, а качествени хора и лоши системи не дават добри резултати. Имате нужда от качествени хора и качествени системи. По отношение на администрацията, смятаме, че като парламент трябва да разполагате с възможността сами да определяте бюджета си. Не предлагаме да станете популисти и да взимате се по-голяма част от и без това намалените средства на вашата страна, но като парламентар, като парламент би трябвало да имате възможност да разпределяте бюджета си за вашата администрация и с пълно право трябва да очакват останалите институции, ако също са отговорни, да отговорят на вашите искания. Но това разбира се идва със своята цена. Ако искате повече, ще трябва да бъдете по-отчетни. Вие във Върховната рада гласувахте за нова съставането на нова сметна палата. И нашето предложение е Съгласно новата промяна, бюджетът на парламента ви да бъде подотчетен и да бъде проверяван от тази нова сметна палата. Първо, защото тази отчетност ще ви накара да разходвате средствата си по-добре. И на второ място, обществеността ще е наясна какво правите вие, ще има обратна връзка върху дейността ви и начин, по който разходвате бюджета си. И на трето място, ще служите за пример на останалите институции в Украина, които може би не са толкова склонни да, пус, да пуснат а, а, Сметната палата да проконтролира техните разходи. Но вие може да послушате за пример, а това е част от а, демократическият а, мандат, който получихте от а, протестите на което ще бъде много положително според нас и затова обръщаме внимание на тези две предложения. Също така смятаме, че е важно да подобрите ключовете компоненти на администрацията. Разполагате с много качествени служители, които обаче са извън парламента. Разполагате с много добра библиотека, но тя всъщност се намира в сградата на Министерство на културата, което значи, че може и да е на планетата Марс, защото няма никаква потребност от нея, ако тя не, се, не на ваше разположение. Имате нужда от ам, изграждането на централен капацитет в а, услуга на нуждите депутати, депутатите, на нужда на политическите комисии и т.н. И последно по тази глава смятаме, че имате нужда от а, цялостна политика за човешки ресурси. Вашата система има много голямо наследство от миналото включително и името. Аз не говоря украински, но ми се струва, че апарат е дума от миналото и апаратчик е участник в тази система. А в тази система по принцип има пряк контрол. Шефът ви каже какво да правите и ако не ви е казал какво да правите, вие не използвате правото си на преценка. Тази система трябва да се промени. Имате нужда от добри менеджери на средно равнище, които да допринесат с а, своите умения и познания. Трябва да обучите служителите ви на новите технологии. Трябва също така да инвестирате в а, тяхното лично професионално развитие. Знаете ли, че днес в Върховната рада бюджетът за обучение на служител от администрацията е 2 евро и 50 цента? това ще ви позволи да си купите едно кафе в 11 на обяд, но в никакъв случай няма да осигури качествени обучения. И ако имат, искате служители, които да могат наистина да ви подпомагат в работата ви, ще трябва да инвестирате в човешките ресурси на вашите служители. И последното предложение в тази глава е политика за а, мобилност на служителите. За никого не е добре някой, който започне работата на институция, като завърши университета, да си остане на един същи пост в продължение 40 години. Постоянната мобилност, промяната на постовете е част от постоянното обновяване и развитие на всеки служител. Тук в, в парламента има такава система за мобилност на всеки 4-5 години, което допринася за създаването на една положителна динамика, мотивира служителите и те винаги намират нещо интересно в новия си пост. Ние предлагаме това като нова, нов начин на работа. Сега въпроса за диалога с опозицията. Смятаме, че нещо, което следва да направите, вече как ще стане, дали процедурно или със закон отделно, трябва да цените опозицията си. Може да ми кажете, вие сте казвали, чувал съм след протестите на Майдана, но а, в един а, правилно функциониращи а, парламенти, където имаме а, така наречена верна опозиция, институции, опозицията из, и, и, играе пълноценна роля. А, така че това е опозицията, не е бълшинството. Но трябва да съблюдавате правата на избраните депутати, независимо дали са в, от мнозинството или от опозицията поне а, по време на този мандат а, а, това не беше направено и ние горещо ви съветваме, тъй като политиката има едно нещо сигурно, така както деня следва неща, нощта, по някое време в кариерата ви, ако сте сега сте в правителството, след това ще станете опозиция, защото това е демокрацията. И затова по принцип е добре, и тук говорим за принципа на парламентаризма, да работите по този начин. Смятаме също така, че е полезно да има и междупартиен да, диалог, да има и, и звено за медииране, за посредничество между партиите. Това, което тук искаме да кажем е, че ние сме се срещали вече, имате вече групи между партиите, но е, е необходимо малко администрация, която да подпомогне системата и това е начин да получите съдействие. И много е добре да се срещате с различните групи, но трябва метод, с който да се извърши. Има много модели, които може да приложите на практика. И сега седма и последна глава или лост, свързано с кодекс на поведение или етика. Една от изненадите, които установихме, е, че е, нямате е, никакви правила за е, председателя на парламента и заместник-председателя. И е, виждаме, че там се спори. Ние бяхме е, свидетели на повече от една кавга или спор, е, но виждали сме, председателя казва, аз искам да ви отстраня. Един самоуважаващ се парламент обаче би трябвало да изисква от членовете си да уважават институцията. И ако институцията бъде обидена, този депутат следва да се санкционира. Има и други препоръки. Тук виждате всъщност зад мен в края на залата тези господа с левреите. Това са служители на Европейския парламент. Ако а, а, председателя казва, примерно, аз искам този член, да, този депутат да напусне, а, ние уважаваме а, това лице в ливреята, който ще му го подсети да напусне. То, те донасят документи, предават съобщения. А, така че трябват ли всички тези елементи, целият пакет? Това е част от функциите на парламента. Друго, което препоръчваме е да работите по кодекс на поведение за Върховната Рада. Да изготвите такъв кодекс. Това трябва да стане открито и прозрачно и да включи гражданското общество. Ние имаме в документа тук принципи, които може да разгледате за кодекса на поведение и в този документ ще откриете препратки към веб страници в международен план, където има а, кодекси на поведение и модели. Вие трябва да разготвите свой, разбира се, украински модел, но няма нужда да почвате от нулата и ние горещо ви препоръчваме тези тази информация. Следващия слайд. На базата на препоръките, които току-що споменах, сряда, последния ден от Украинската седмица и работата между двете институции. Едно административно споразумение за сътрудничество ще бъде подписано между Европейския парламент и е, Украинския парламент е, чрез секретариатите им. Това ще бъде едно партньорство за промени, и реформи. Колкото повече вие се извършвате реформи, толкова повече не искаме да ви помогнем да бъдат оптимални тези реформи. Аз искам да заявя в началото на този парламент, тогава се наричаше Асамблея, 52 година, и от 79 година, чрез преки избори, избори, стана Европейски парламент. Никога не е имало такова споразумение, подписвано от този парламент, с никой друг парламент, включително парламентите на държавите е, членки на Европейския съюз, които вече са присъединени. присъединени. Това никога не се е случило е, и това е, е означава да, дълбокия, силния ангажимент от страна на парламента, на господин Шулц, към украинския парламент. Всичко това ще се случи след това, после ще стане е, под ръководството на Андрей. Андрей Стани, моля те, повечето те познават, но все пак някои от гостите може би не те познават. Андрей Талкович. Пенкович. Е, Андрей беше, е, предвождаше мисията в Украина, който изготви това да се случи и последващите мерки са изключително важни. Ако този доклад, например, се представи пред камерите и за а, общата снимка и след това просто се а, скрие някъде и се хвърли, просто сме си загубили времето всички нас. Ако обаче той се подеме с ентусиазъм и се използва за създаването в Радата на един а, модерен, динамичен а, парламент в сърцето на корейската демокрация, вие ще сте дали огромен принос за вашата държава. И в заключение искам да заявя, че миналата с нощи имах а, привилегията да се обърна към председателя, заместник-председателя и всички а, председатели на групи от Киев – ние бяхме на една маса. Това е същата презентация и проведохме първите разговори. Аз бях дълбоко впечатлен от готовността в тези трудни времена за Киевския парламент да наблюдавам такава зрялост от колегите и желание да работим заедно. Така че тук казах председателите на групи, е, председател на парламента, зампредседателя, неправителствени организации. Карпе дием. Хванете мига. Направете го. Вие сте това, което ще направите. Това са препоръките, мандата е ваш, парламента е ваш, конституцията също и републиката. Но ако не стигнали до тук заедно, вие ще направите нещо много добре, изключително добро за вашата държава и няма да сте сами. На всяка стъпка ще бъдете придружавани и по всякакъв начин от вашите приятели в парламента, които се ангажират с вас не само тук в Европа, но и от, отвъд океана. И а, по време на последното ми посещение в Киев аз разговарях с посланиците на всяка държава членка и дипломати от САЩ, Канада, Норвегия и Швейцария. И това, което аз им предлагах е, е, повече за повече. Колкото повече вие направите, толкова повече ние ще се мобилизираме в международен план. Ние сме готови и се надяваме, че вие също. Благодаря ви за вниманието. a little pause here тук ще направим кратка пауза и ще продължим в 4.30 с официалното откриване. Има ли го вече доклада? Раздаден ли е? Докато дойдат е, председателите Гройсман и Шулц, е, отзад ще имате вече копия на английски и украински. Така че е, сега с вас, първо вчера беше представена, е, представен доклада на лидерите, на водещите, днес пред вас и за, до срядата нека да включим тук ентусиазма, екипната работа и капацитет и да кажем да, ще го направим. Не само да, можем да го направим. Благодаря.